Okay, colleagues. We've got to carry on the votes now. Сега трябва да продължим с гласуването. Сега ще гласуваме обещетяване и помощ на пътниците при отказ при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полетите. Готови ли сме? Хайде тогава. Измерение 180 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 179 за. Против. Въздържали се, Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. Всички ли сте гласували? Край на гласуването. Без друго се приема. 181 и 122 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 23 имко коза, Против. Въздържали се. Ще проверим, за да видя за колко души става дума. Всички ли гласуваха? Приема се. 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 182 за. Против. Въздържали се. Да проверим 182. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 183 имко 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. За. Против въздържали се, приема се. Компромис 2. Извънредни обстоятелства за. Против. Въздържали се. Приема се. Не ми харесва тълкуването на извънредните обстоятелства, което дават авиокомпаниите. 199. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се, приема се. 206. За. Против въздържали се, да проверим 206. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. 207. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 209. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но да проверим за всеки случай. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 208 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 210 и 211 за. Против. Въздържали се. Приема се. 213. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим 213-то изменение. Гласувайте. Всички ли гласувахте? На здраве, господин Хертук. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се, приема се. 219 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 26 и 221 за. Против. Въздържали се, приема се. 222 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 223 за. Против. Въздържали се. Да проверим 223. Всички ли гласувате? Отхвърля се. 27 и 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Двеста двадесет и осем. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 230 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 231 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 232 за. Против. Въздържали се. Да проверим 232 изменение. 232. Вече ни заболяха ръцете. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 233. За. Социалистите за. Против. Въздържали се. Да проверим. Всички ли гласувахте? Само вие двамата вдигахте ръка. Отхвърля се. 31 на Имко. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 на докладчика. За. Против въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 234 за, против, въздържали се, да проверим. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 29. За. А, пада, извинявайте. Компромис 5. За. Против. Въздържали се, приема се. 239 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Гласувайте. 239. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Седнете до Спирус, каза председателят. и първо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 241 в две части. Първата част за против въздържали се да проверим първата част на 241 изменение. Моля, гласувайте. Okay, everybody voted. Vote is closed. Край на гласуването. равен брой гласове. И се отхвърля. 242 за. Против. Въздържали се. Приема се. 32-243 блок за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към 246-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 247. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 248. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 249. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 260. За. Против. Въздържали се. Да променим. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Тридесет и четири на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващите няколко пада. 261 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 262 и 263 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37 ямко за. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласовете. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 266. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 267. За. Против. Електронна проверка. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Тридесет и пето изменение. Има ли някои възражение срещу устното изменение? Гласуваме го. За. Против. Въздържали се. Приема се. 269. За. Против. Въздържали се. Да проверим 269. Гласувайте. Всички ли гласувахте?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 въздържали се, приема се. 288 пада. 41 е оттеглено. 287 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 9. За, против, въздържали се, приема се. Имко 42. За, против, въздържали се, отхвърля. 292 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се, приема се. 293 езиково изменение, имко 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 294 за, против, въздържали се, отхвърля се. 295 за, против, въздържали се. Да направим проверка. Моля, гласувайте 295. Everybody voted. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Равен брой гласове за и против. Отхвърля се 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. 45, 297, 298, 296, 45, падат 45 и 44. Идентични за, против, въздържали се, приема се. 300 отпада. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се 301 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 331. 331. Следвате ли ме? 331 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 332 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 333 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 49 за. Против. Въздържали се. Да направим проверка. Моля, гласувайте.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 въздържали се, приема се. Имко 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 361 за, против, въздържали се да направим проверка. Моля, гласувайте 361. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Но да направим проверка, защото никой вече не гласува. 53, моля гласувайте. 53. 53. Has everybody voted? Гласуваха ли всички? Сигурни ли сте, че сте гласували? Край на гласуването. Приема се. Триста шестдесет и четири. За против, въздържали се, отхвърля се. 368 за, против, въздържали се, отхвърля се. 367 за, против. Да направим проверка на 367. Has everybody voted? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 369 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 366 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 365 за. Против. Въздържали се. Приема се. Останалото отпада. Стигаме до 373 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 374 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 374 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 55 на докладчика за против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за,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 62 и 400 падат. 63. На имко има допълнение за, против. Въздържали се отхвърля се 64 за, против. Въздържали се отхвърля се. 401 и 3 заедно за, против въздържали се. Нека направим проверка. Моля, гласувайте. 401 and 403. 401 и 403. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 410 за, против, въздържали се, отхвърля се. 411 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 да направим проверка. Моля, гласувайте. 64. Everybody voted. Alde, you've won too many. Thank you. Един в повече от Алде. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. На границата, но се приема. 412. Допълнението за против, въздържали се, приема се. 65 на докладчика. 411 не беше прието, така че гласуваме 65 за, против, въздържали се, приема се 66 за, против, въздържали се, приема се. 413 за, против, въздържали се, приема се. 414 за, против, въздържали се, приема се. 415 за, против, въздържали се, да направим проверка. 415, моля, гласувайте. Everybody voted. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 67 за. Против, въздържали се, приема се. 417 за. Против, въздържали се, приема се. 418 за. Против, въздържали се. Нека направим проверка. 418, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 427 и 8 и 9, 30, имко 68, 431 идентични за, против, въздържали се, приема се. 431 отпада, 69 на имко за, против, въздържали се. Нека направим проверка. Всеки вече като че ли се отказа да гласува. 69. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 70 на имко за, против, въздържали се. Отхвърля се 70 на докладчика за, против, въздържали се. Приема се. 432 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 439 за, против, въздържали се, приема се. 440 за, против, въздържали се, приема се. 72 на имко за, против, въздържали се, приема се компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 445 за, Опитваме се да гласуваме. Майк, казва председателя, 445 за, против, въздържали се, приема се. 446 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 21 за. Много ви моля, Съсредоточете се компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 451 за, против, въздържали се, приема се. 452 допълнение за, против, въздържали се, приема се. 453 за, против, въздържали се, приема се. Четиристотин за, против, въздържали се, приема се. 467 отпада, 463 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. Four, 454 за, против, въздържали се, приема се 76 за, против, въздържали се, приема се. Нека направим проверка, защото никой отляво не иска да гласува. Изменение 76. Хайде, помогнете ми, казва председателят. Не мога да чета мисли. 76. Вижте, Саид. Вижте, че в 76 имате плюс, а не минус. Това е изменението на докладчика. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към 76 на имко. Тук вече имаме минус за, против, въздържали се, отхвърля се. 458 за, против, въздържали се да направим проверка. Моля, гласувайте. Everybody voted. Vote is... Гласуваха ли всички? Край на гласуването отхвърля се. 459 за. Против. Въздържали се. Приема се 460 за. Против. Въздържали се. Приема се 461 за, против, въздържали се, приема се 77 за, против, въздържали се, приема се имко 77 отпада, 78 за, против, въздържали се, приема се 464 за, против, въздържали се, отхвърля се 466 за, против, да направим проверка. 466. Моля, гласувайте. Everybody voted. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. 483 допълнение за, против, против, въздържали се, отхвърля се 84 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Четиристотин устно изменение номер 4. Има ли възражения срещу устното изменение? Не, тогава да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 492 допълнение за, против, въздържали се, приема се. 81 на имко за, против, въздържали се, отхвърля се. 494 за, против, въздържали се, отхвърля се. 495 за, против, въздържали се, приема се. 496 за, против, въздържали се, приема се. 497 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 500 за, против, въздържали се, да направим проверка. Моля, гласувайте 500. Everybody voted. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 82. Отпада така или иначе. 499 е следващото. Отпада. Преминаваме към 89. За, против, въздържали се. Приема се 501 за, против, въздържали се да направим проверка на 501. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 502 за, против, въздържали се, отхвърля се. 503 за, против, въздържали се, отхвърля се. 504 за, против, въздържали се, отхвърля се. 505 за, против, въздържали се. Проверка по изменение 505. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 506 за, против, въздържали се, приема се. Имко 83 за, против, въздържали се, приема се. 469 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се, приема се. 508 за, против, въздържали се, отхвърля се. 509 допълнение за, против, въздържали се, приема се. 511 за, против, въздържали се, приема се. 513 за, против, въздържали се, приема се. 507 за, против, въздържали се, приема се. 512 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. 516 допълнение за, против, въздържали се, приема се. 517 допълнение за, против, въздържали се, отхвърля се. 518 за, против, въздържали се, отхвърля се. 519 за, против, въздържали се, отхвърля се. Така, сега стигнахме до компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. А, колко ли страници още ще трябва да прехвърлим? Имко, допълнение 86 за, против, въздържали се. А, нека все пак да направим проверка. Става дума за изменение 86, допълнение. Вълно... Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 524 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 525. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 526. Допълнение за, против, въздържали се, приема се. 527 за, против, въздържали се, приема се. 528 за, против, въздържали се, отхвърля се. 529 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 530 и 531 are identical. 530 и 531 идентични. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 26-ти компромис. За, против, въздържали се, приема се. 27-ми компромис. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 541, 542 идентични. 549 за, против, въздържали се. Приема се. Имко 19, 90, кой е за, против, въздържали се. Приема се. 97 за, против, въздържали се. Приема се. 98 за, против, въздържали се. Нека, ако обичате, да направим проверка по изменение 98. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Yeah, IMCO 92 should be voted because... Right, we got to vote IMCO 92 as well, apparently. Налага се да гласуваме и имко 92. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 555. Допълнение. За? Против? Въздържали се? Приема се. 554 отпада. От там нататък от изменение. Да. Изменение 99 за, против, въздържали се, приема се. 556 за, против, въздържали се, приема се. 558 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 допълнение за, против, въздържали се, се. Приема. Е, отхвърли се. Компромис 28 за, против, въздържали се. Приема се. Oh, I like that compromise. Where do we go now? the recitals. 107 is next. 107 is next in the recitals. 107. Всички ли го намерихте? За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 108. Разделно гласуване. За. Против. Въздържали се. Приема се. А сега с а, включените думи. За. Против Приема се. Това беше 108. 111. Фостер за. Против. Въздържали се. Отхвърля. 112. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. Гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Първо изменение. За. Против. Приема се. 113. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 115. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко едно. Пада. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 116. За. Против въздържали се. Да променим 116. Гласувайте. Everybody voted. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. 119 против, въздържали се да променим 119. Гласувайте. Everybody voted. Vote is closed. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 118 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 120 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 120. Гласувайте. Хайде, още малко остана. Край на гласуването. Отхвърля се. 121. За. Против. Въздържали се. Приема се. 122. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се. Да променим 123, моля гласувайте. Everybody voted. Vote is closed. Отхвърля се. 124 за Е, пето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 3. За. Против. Въздържали се. Имко 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение. За. Против въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 7 от докладчика. Има ли възражения? Ако няма, го подлагам на гласуване. За, против, въздържали се, приема се. 11 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 9 пада. 135. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 136. Пада. 137 е допълнение. За, против, въздържали се, приема се. 13. За, против, въздържали се, приема се. 138. За, против, въздържали се. Проверяваме 138. Моля, гласувайте. Has everybody voted? Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 141 и 142 идентични за, против, въздържали се, приема се. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 11. За против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, проверяваме 145, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 146 за, против,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 въздържали се, приема се. Имко 16 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се. Проверяваме. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 154 за,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 166 и 167 са идентични, за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 19 имко за, против,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 Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 37 да, за, 3 против, 1 въздържал се. Сега законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 37 за, 3 против, 0 въздържали се. Поздравление, господин Бах. И така, следващата точка в дневния ред. Моля за тишина. Международната конвенция от Торе Молиноса 1997 година за сигурността на риболовните кораби. Думата има Вен, Вернер Кюн. Моля нези, които напускат залата, да го направят тихо. Благодаря, господин председател. Става дума за конвенция от Кейптаун от 2012 година, така нареченото споразумение от Кейптаун. 1977 е, година е, е прията Международната конвенция за безопасност на риболовните кораби с протокол от Торемолинус, като е, става дума най-вече за безопасността на риболовни кораби е, с е, дължина равна или по-голяма от 24 метра. За тези плавателни съдове е, има определени стандарти за безопасност. Е, най-важната е, част всъщност от конвенцията от Торемолино се отнася именно до новите стандарти, които морските риболовни плавателни съдове с въпросната дължина трябва да спазват. Проблемът е, че е, не е достигнат е, минималния е, брой държави, ратифицирали протокола и затова той не е влиза в сила. Така че е, Международната морска организация е, смята, че трябва да се предприеме нещо е, във връзка с влизането в сила на съответните правила за безопасност. Друг е въпросът дали е, в рамките на конвенцията е, точно са дефинирани всички плавателни е, съдове, не само като имаме предвид техните параметри, но и техническите изисквания към тях. Споразумението от Кейптаун от 2012 година за прилагане на разпоредбище на протокола от Торемолинус от 1993 година Е, все пак е, междувременно вече се е, приближава до финализирането му и до влизане в сила. Въпросът е, че е, ние е, в Европейския съюз е, имаме е, междувременно вече една директива, която предписва е, определени е, изисквания във връзка с е, риболовните кораби с дължина равна или по-голяма от 24 метра. Европейският съюз обаче не е страна по Международната морска конвенция и поради това не може да стане страна и по споразумението от Кейптаун. Става дума за въпрос от изключителна компетентност съгласно договора за функциониране е, на Европейския съюз. Във всеки случай в наш интерес, в интерес на е, държавите членки е е, да влязат в сила е, въпросните изисквания е, и това означава, че ние би трябвало да предвидим съответната процедура с подписване на декларация от държавата член и да е, определим и задължителните срокове е, за е, привеждане в съответствие с изискванията но е, естествено 3600 е, е, са вече риболовните кораби, които 22 държави съвкупно би трябвало да притежават е, и в такъв случай условията за влизане в сила на споразумението от Кептаун ще бъдат изпълнени. Това са промените. Като отново става дума, повтарям, само за корабите с дължина равна и по-голема от 24 метра. Е, тоест, условията вече са облегчени е, при е, ратифицирането трябва да се има предвид, че предстоят е, е, да влязат в сила и по-гъвкави разпоредби във връзка с новите плавателни съдове. Ще има редица освобождавания при определени условия, които ще въжат и за е, животоспасяващото оборудване, и за някои е, процедури при аварии, за прегледи, за тренировки и така нататък. Естествено, всичко това трябва да бъде много добре структурирано, е, но прегледите и проверките ще се извършват на основата на международните стандарти за морските плавателни и риболовни съдове. Съответно ще има някакви изменения глобалните е, стандарти за безопасност на е, риболовните плавателни съдове са много важни във всеки случай, е, тъй като именно е, при тях има много случаи на аварии, има много е, е случаи, които е, завършват е, със смърт, е, загинали хора. Е, годишно е, Приблизително 24 000 души загиват именно в риболовния сектор и са Става дума за членове на екипажа на въпросната категория плавателни риболовни съдове. Ние е, би трябвало да направим необходимото, за да осигурим едни по-надежни е, стандарти за безопасност на е, риболовните плавателни съдови и да спасим е, живота на много хора. Предвижда се изпълнителен акт. Това е процедура на съгласие. Госпожа Майснер. Благодаря ви. Е, Вернер Кун чудесно ни въведе в е, темата. Е, чиста лудо се. Абсолютно безумие това, че толкова дълго чакаме и не се присъединяваме към е, споразумението и протокола. Да, е, в началото условията са били трудно изпълними. 15 държави, които да ратифицират конвенцията, обаче да притежават съвкупно 14 000 риболовни съда, а сега вече 22 държави, които съвкупно да притежават 3600. Това действително е, е солидна стъпка напред, която ще ни доведе до ратификацията и влизането в сила най-сетне на конвенцията, след като тя се ратифицира от съответния брой държави. Много важно е, разбира се, е, това ще въжи не само за е, риболовните е, кораби на държавите членки на Европейския съюз, но и на тези, които а, ловят риба и оперират във вътрешните води а, или в териториалните води на дадена държава член. А, би трябвало да разширим обхвата на конвенцията, на споразумението и да обхванем и другите категории риболовни плавателни съдове и мисля, че след много години, повече от 30 години, е крайно време действително да направим това. А сега да чуем представителката на комисията. Благодаря, господин председател. Много благодаря на Европейския парламент, на вашата комисия, на докладчика и на докладчиците във сянка, които са работили по това досие. Споразумението от 2012 година действително е, е съществена стъпка напред, така че от януари 2013 година ние вече имаме изработено предложение за е, присъединяване към споразумението. Държавите членки имаха е, достатъчно време за да е, прегледат е, текста, да вземат решение. нямаше възможност за влизане в действие на е, правилата, заложени в Международната конвенция от 1977 година. Е, но държавите членки е, до този момент нямаха възможност да се ползват от някои освобождавания и също времено не можеха и да поставят тези изисквания към съответните плавателни съдове от трети държави, докато сега това вече ще бъде възможно да се надяваме в най-скоро време. Благодаря. 19 декември е крайния срок за внасяне на изменения, а на 21 януари ще гласуваме по това досие в комисията. Благодаря на господин Кун. А сега а, преминаваме към следващият доклад, а, по който а, докладчик е госпожа Въртман Кол, но господин Мати Грош ще ни информира. А, благодаря. Става дума за корабоплаването по вътрешни водни пътища. А, 35 милиона евро а, са сумите, а, които в момента а, могат да се разпределят по линия на а, а, фонд. А, с който бихме могли да подобрим логистичното състояние в по отношение на флота на държавите членки. През годините фондовете са се увеличили. Така че това е общата стойност. Въпросът обаче е да не се предоставят средства там, където вече има свръхкапацитет и би могло да се получи е, е, нежелан ефект. Е, Също време, но е, има и още едно становище е, по доклад, който се отнася по-скоро до техническите параметри и до това как точно да се достигнат съответните технически е, изисквания за издаване на свидетелства за корабоплаване за плавателни съдове по вътрешни водни пътища, тъй като има два вида е, свидетелства към момента. Хубаво е да се засили хармонизацията, за което се е, налага естествено да се е, съпоставят и да се е, обединят някои от изискванията на Централната комисия е, за корабоплаване по Рейн и на комитета. Е, цесте е, за създаване на е, технически стандарти в областта на корабоплаването. Така ще докажем е, на работещите в сектора, че действително, когато говорим за корабохармонизация на европейско равнище, не става дума единствено за чиста теория, а за нещо, което практически ще облегчи живота на всички работещи в този сектор. Мисля, че можем да се съгласим с предложенията на докладчика. Що се отнася до техническите изисквания по отношение на а, а, флота а, а, по вътрешните водни пътища, аз подкрепям предложенията на докладчика. А, аз също и по отношение на а, 35 милиона евро от фонда би трябвало да се използват не само от предприятията за цели свързани с разширяване или подобряване на условията на работа и на труд, но и от самите работещи, от членовете на екипажите би трябвало да се е, е, помисли за включването на социалните партньори, когато се вземат решения във връзка с разпределянето на средствата по линия на фонда. От гледна точка на техническите изисквания, мисля, че можем да е, приветстваме усилията на комисията за хармонизация в това отношение. Стандартите е, е би трябвало да се хармонизират на техническо и специализирано професионално равнище. Да, действително, Централната комисия за корабоплаването по Рейн е, е, трябва да обедини усилията си с създадения комитет ЦЕСТЕ, но бихме могли да си пожелаем създаването първо на една рамка за развитие, за разработване на технически стандарти. По отношение на техническите изисквания можем естествено да подкрепим това прехвърляне на правомощия на Европейската комисия. Много важно обаче е, техническите изисквания да вървят ръка за ръка с е, екологичните изисквания, така че да се поставят определени конкретни изисквания по отношение на двигателите. Госпожа Майснер, благодаря е, на а, докладчика, на докладчиците в Сянка. Ние сме се срещали най-вече и с Матио Грош по време на работата по това досие. Естествено е много добре да се постараем да избягваме дублиране и да когато се опитваме да хармонизираме техническите стандарти, да запоставяме много добре всичко, което към момента е в действие. Да, преминавам направо към второто становище. 35 милиона евро, които не можеха да се използват просто защото условията не са били на лице. Естествено, че трябва да променим процедурите и изискванията за предоставяне на тези средства. Ние желаем, както многократно сме изтъквали, да разширим е, този сектор, създадем по-добри условия за работа, е, защото той е и екологосъобразен, и е, би могъл да поеме една голяма част от транспорта в другите видове транспорт, така че най-вече автомобилния транспорт и е, при положение, че се налагат и технически стандарти, които са свързани с опазване на околната среда, действително би трябвало да заложим именно на една по-гъвкава процедура чрез е, е, Европейската Централна банка и проекта за еврооблигациите бихме могли да постигнем едно раздвижване в това отношение. Вътрешният воден транспорт е много подходящ и за подобряване на логистиката. Докладчикът междувременно вече каза, че е много важно естествено да се направи пакет, да се мисли не само за техническите изисквания, да се мисли и за подобряване на процедурата по финансирането. В пленарна зала можем да излезем със съответната резолюция. Господин Ван Дален. Благодаря ви. Това предложение има две страни. От една страна трябва да мислим за Комисията по Рейн и правомощията на Европейската комисия. Дали тук има правен конфликт или те могат да работят в хармония? Също така трябва да имаме предвид ограничаването на капацитета от техническа гледна точка, но мисля, че пакета до някъде ни разочарова. Хубаво е, че се отбелязва колко е важна навигацията по вътрешните водни пътища, но трябва да има конкретни предложения. 35 милиона евро, това е нищо като парични средства. И няма как с това да се финансират мерките по корабите, като че ли имаме само красиви думи. Същевременно се предоставят много малко кредити за вътрешната навигация, що се отнася до отпускането от европейския бюджет. Същевременно трябва да имаме предвид и капацитета на нашата флота. Не може всичко да се поставя под един знаменател – защото иначе този книжен тигър няма да помогне на вътрешната навигация. Благодаря. Много ви благодаря от името на комисията по заедостта. Благодаря ви много за това, че ми давате възможност да кажа няколко думи по е, становището, което съм предложила на вниманието на Комисията по заедостта. Е, за Комисията по заетост има особено важни въпроси, които са включени от Комисията, за което и благодаря. Консултирали е, сте се с синдикати, с социалните партньори и въпросните 35 милиона евро, които до сега не можеха да се използват, ще могат вече да се използват а, а, в полза на заетите в сектора на корабоплаването по вътрешните водни пътища. Би трябвало съвсем точно да се посочи, че и заетите, и управителните органи на предприятията ще могат да имат достъп до тези средства от фонда и че те ще се използват и за по-ранно пенсиониране и за технически подобрения съгласно законодателството за опазване на околната среда, но и за квалификации, за обучение на е, работещите в сектора. Е, наред с модернизацията на е, корабите, на плавателните съдове, с намаляване на пространството на плавателните съдове и на техния обем, ще могат да се постигнат и някои социални подобрения за работещите. В това отношение а, е, препоръчваме работодателите да работят в тясно сътрудничество и с м, касите за а, социално, за пенсионно осигуряване, с а, специализираните а, е, съюзи и организации за корабоплаване по е, вътрешните водни пътища, за да могат е, да се предприемат най-добрите действия е, предприятията и представителите на работещите, на, всъщност познават най-добре условията и могат да дадат най-уместни предложения. В член първи предлагам социалните партньори да предприемат съответните мерки и първото тиренце е, е възможности за е, преквалификация за е, финансиране на е, пенсионното осигуряване, като това се отнася не само за е, е работещите в е, администрацията на предприятията, но и за членовете на екипажите. Това е изключително важно ние насочваме вниманието на собствениците на компаниите към членовете на екипажа и работещите в, на, в администрациите на предприятията и членовете на екипажа би трябвало да получават възможност за На обучение, за повишаване на квалификацията или за преквалификация. времено, когато става дума за ползване на средствата от предприятия, те ще могат да ги използват за максимум 3 плавателни съда. Трябва да има някакви ограничения, за да не се получи концентрация само върху някои от предприятията. При всички положения част от средствата трябва да отидат и за подобряване на условията на труда, така че да няма вредно въздействие върху здравето на работещите или най-малкото това да бъде значително намалено. Надявам се, че ще продължим да работим добре с комисията. Кой а, от а, комисията ще вземе думата сега най-вероятно? Господин Ван Дехейген. Моля ви да бъдете кратки, тъй като след това трябва да чуем и господин Либерацки, да обсъдим и неговия доклад и после ще се срещнем с литовското председателство и там ни чака много работа и така, конфликтни дискусии. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря и на докладчиците от Комисията по заедостта и Комисията по транспорта. Благодаря за изготвянето на проекто доклада. Докладът ни харесва и се радваме на изразеното доверие, както и подкрепа за предложението на комисията. Що се отнася до капацитета на флота, може би трябва да уточня, че всъщност целта е да се освободят средства, които доста време седат неизползвани. Ние подкрепяме предложението на парламента за разширяване на наличните възможности при използването на фонда – Струва ни се обаче, че някои от измененията може да доведат до обратния ефект. Готови сме, разбира се, да обсъдим различни варианти, за да не се случи това и да няма допълнителни затруднения при използването на фондовете или някакви ограничения. А по техническите изисквания ние одобряваме подхода на парламента. Това, което до някъде ни притеснява обаче са задълженията за докладване. Все пак, нека ви напомня, че в съобщението за наядес комисията вече беше предвидила доклад за напредъка. Мисля, че някои от тези доклади би трябвало да се включат към доклада за наядес, а не да се създават допълнителни задължения за докладване чрез техническа директива. Ясно е също така, че техническия стандарт при корабите непрекъснато се развива ето защо ни се струва уместно комисията да получи и делегираните правомощия, за да отразява развиващите се технически стандарти. Благодаря ви. Много ви благодаря. Крайният срок за измененията е 15 януари, а гласуването в комисия на 20 февруари. Знам, че господин Грош представя госпожа Вортман. И сега директивата, по която ще говори господин Либерацки за пакетните туристически пътувания. Моля ви да бъдете кратки. Заповядайте. Ян, витам пана благодаря. Използвам тази възможност да приветствам с добре дошъл министър и съвсем накратко Имаме нужда от този регламент, защото съществуващата директива е от 90-те години и всичко се е променило от тогава. Технологията, света, всичко. Също така искаме да кажем, че искаме да се погрижим за гражданите, за клиентите – Клиентите искат да знаят, че някой носи отговорност, така че един турист трябва да е сигурен, че независимо от това какво, какъв вид почивка и избира, някой носи отговорност. Предвиждаме отговорности за превозвачите. Ето защо е много важно да подчертаем това днес, особено днес, когато гласувахме за въздушния транспорт и днес приемаме пакет за туризма, заедно тези актове ще а, осигурят а, добри условия. Надявам се, че а, потребителите ще ни благодарят. Гезин е единствения докладчик в Сянка. Кристина Майснер, е, чудесно е това, че е, има такова предложение, защото ние от много отдавна знаем, че е, трябва да се предприема нещо по отношение на е, комбинираните пътувания, по отношение на е, пакетните пътувания. Е, от е, наша гледна точка, действително е много важно е, да се защитят потребителите по-надежно, но естествено да се мисли и за туроператорите, за организаторите на пътуванията. Имаме време във всеки случай и мисля, че ще стигнем до добро решение. Комисията съвсем накратко, моля. Thank you, Chair. Благодаря. Искаме да благодарим на докладчика в съкратени срокове. Искаме да кажем също така, че имаме някои безпокойства във връзка с някои от предвидените изменения. Привличаме вниманието върху факта, че ни, предложеното ниво на хармонизация не обръща достатъчно внимание на вътрешния пазар имаме и някои резерви във връзка с обхвата. Смятаме, че обхвата за правилата за пакетите е доста тесен и правилата за пътуванията с посредник са ще останат до голяма степен необхванати. Така че ние се притесняваме от това, че обхвата е стеснен. Операторите, които са вътре в обхвата, ще бъдат поставени под сериозен натиск и тежест. Тоест, смятаме, че много оператори няма да предлагат пакети и това ще доведе до намаляване на защитата за потребителите. Например, изменението за отговорността. Там се предлага всички държави членки да въведат съвместна отговорност, което ще доведе до сериозни разходи за бизнеса, особено малките и средни предприятия. Ние сме скептични и за някои промени във връзка с режима за защита при несъстоятелност. И накрая комисията преднамерено не предложи разпоредби за отделни независими услуги. Логиката е, че в своето съобщение към предложението ние сме изтъкнали доводите. Някои от въпросите, свързани с защита на потребителите, ще трябва да бъдат разгледани отново и това ме притеснява. И заедно с това обаче предложението може да бъде усъвършенствано и ние сме готови да си сътрудничим с парламента, за да постигнем максимално добър резултат за нашите граждани. Господин Деграндес, искате ли да кажете нещо? Ще ви бъда благодарен, ако бъдете кратък, тъй като министърът е тук вече. Да, господин председател, знам, че министърът чака, но ние много работихме и трябва да се занимаем с този въпрос. Предложението беше необходимо защото интернет предизвика революция в туризма, както знаем. И има несъвпадение между интересите на потребителите и гражданите. Интернет предлага различни възможности за организиране на туризма и понякога няма прозрачност. Има несъответствие между услугите, които се предлагат и между това, което потребителите смятат, че купуват. Е, ние трябва да премахнем това двусмислие. Смятам, че комисията си е свършила добре работата тъй като определено имаме нужда от актуализация на законодателството. Знам, че срокът е утре, но ние ще се опитаме да прецизираме предложението. Още два коментара. Дефинициите и по-конкретно пътуванията с посредник, господин Либерацки и Докладчата Хсянка трябва да прецизира това понятие. По-нататък въпроса за отговорността. Съгласни сме с докладчика. Трябва да направим, трябва да се погрижим да има отго, солидарна отговорност и отговорност по-отделно. Ако нещо ако възникнат благоприятни обстоятелства, трябва да има ясна отговорност, за да не търсят потребителите предприятието. Фирмите трябва да предлагат, да представят ясно своята оферта и потребителите трябва да знаят ясно какво подписват, когато купуват услуги. Благодаря. Срока за внасяне на измерение 18 е декември в 4 часа след обяд. Знам, че сроковете са кратки, но не се съобразяваме с графика на комисията ИМКО ще гласуваме на 21 януари. Последната точка в дневния ред е разговор с министра на транспорта и комуникациите на Литва. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Почитаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. Много ми е приятно, че съм отново сред вас този път в края на председателството ни. Сега мога да отбележа постигнатия напредък от Литва през последните 6 месеца. Когато бях тук през месец юли, ви представих програмата на председателството ни за втората половина на календарната година. Тогава ви обещах – че Литва ще се бори за гладък и бърз законодателен процес. Ние ще изпълним своята програма и ще допринесем за създаването на една надежна Европа на растежа. Когато представих програмата, обясних, че в областта на транспорта Литва се насочва към техническите подобрения, екологията при транспортните мрежи и единното европейско транспортно пространство. Говорих за безопасността и връзката с транспортните мрежи на трети страни. Преди да отчета напредъка, нека първо благодаря най-искрено на колегите в съвета за тяхното съдействие. Благодаря ви и на вас, Брайан, както и на комисията, която ръководите, защото мисля, че ние работихме добре заедно и бяхме от полза едни на други. За мен това беше отличен пример на мъдро политическо ръководство. Искам да благодаря и на много от докладчиците, с които работихме тези 6 месеца. Госпожа Сенелова, господин Вер... Веракун, господин Тейлър, госпожа Рике, госпожа Тевирак. Благодаря и на докладчиците в сянка и разбира се на вас, господин председател. Но нека започна от общия подход и директивата за инфраструктура за альтернативни горива беше одобрена от съвета на 15 декември така се надяваме да имаме по-чиста околна среда, да не сме толкова зависими от петрола, да бъдем по-конкурентни. Литовското председателство работи усилено за стигането до съгласие. Това беше един от приоритетите ни. Според нас инициативата е основа за една устойчива транспортна система – ето защо продължихме работата по общия подход до стигането до окончателно споразумение и днес проведохме първата среща с докладчика господин Фиданца. Обменихме мнения и представихме собствените си аргументи. Надявам се, че партньора ни в тройката, именно Гърция, която ще поеме щафетата през месец януари, ще продължи разговорите с Европейския парламент и ще има добра основа за това. Ние не пожарихме усилия и за съгласие на първо отчетене по ГНСС и регламента относно сателитната система. Това е много важно за навигацията в Европа. Освен това, днес съвета по общи въпроси одобри общия подход за директивата по морското пространствено планиране. Това ще е основата за разработването на различни дейности, като морски транспорт, енергетика, развивана в морето. Мисля, че съгласието, до което стигнахме, ще изпрати необходимия сигнал – към Европейския парламент, а именно, че съветът е готов да започне преговори. Преминавам към железопътния транспорт. На Октомврийския съвет приехме общия подход във връзка с директивата за безопасността, включена в железопътния пакет. Литовското председателство продължава обсъждането на четвъртия железопътен пакет в съвета. През декември представихме доклад за напредъка по регламента за създаване на Европейска железопътна агенция. Това позволява и на следващото председателство да продължи работата. При сухопътния транспорт ще спомена пакета за техническата изправност – по него работихме в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Работихме до постигането на съгласие за периодичните проверки, проверките на пътя и въвеждането на минимални общоевропейски стандарти за пътна безопасност. Преговорите тук не бяха леки, и затова благодаря много на всички докладчици и най-вече на вас, Брайан, за конструктивния подход, както и за положителното отношение. Литва работи упорито през последните 6 месеца и по предложенията за по-големи права на пътници – обещетения при закъснели и отменени полети или отказ за качване на борда. Първоначално искахме да стигнем до общ подход, одобрен на Декемврийския съвет. Но тук трябва да признаем, че на съвета му е необходимо повече време, има някои правни въпроси, като Варшавската конвенция и регулирането в трети страни. Това предложение е много важно за Европейския съюз, защото целта е да защитим правата на пътниците в авиацията. Освен това, това е предложение с много важни финансови последици за авиопревозвачите. Тук не можем да си позволим грешки. Литва изготви подробен доклад за напредъка, представи го на Декемврийския съвет. Обсъждането ще продължи на експертно ниво. Пак в областта въздухоплаване трябва да спомена съгласието постигнато с парламента по редовното докладване в гражданската авиация. Това е важно за подобрената безопасност. Благодаря на докладчика госпожа Девирак, благодаря и на докладчиците в сянка за отличното съдействие. Трябва да отбележа, че върви процедура на консултация с Европейския парламент – но междувременно ние имаме и общия подход по Сезар и съвместното предприятие тук. Разбира се, ние очакваме да се вземе окончателното решение в съвета. Имаме и съгласието на второ четене между съвета и парламента. по регламента за шума. Това е пак в пакета за въздухоплаването. Има компромисни предложения. Гърция ще продължи работата тук и се надявам досието да бъде приключено преди края на мандата на настоящия парламент. В областта морски транспорт имаме одобрен общ подход – за финансирането на МСЕК. Тук разговорите с парламента протекоха положително. Възможно е да стигнем сравнително скоро до съгласие. Благодаря на господин Тейлър, благодаря на докладчика и на вас, господин председател, защото темата е деликатна и се надявам скоро да стигнем до съгласие. Господин председател, нека използвам възможността и спомена и важните прояви, организирани от литовското председателство. Неофициален съвет на министрите на транспорта в Вилнюс на, 5, на 16 септември – озаглавен Единото европейско небе – визия за бъдещето. Тук обсъдихме работата по посока на Единото европейско небе и бъдещите действия. Транспортните министри от ЕС присъстваха, Европейския парламент, представители на въздухоплаването. Обсъдихме постигнатия напредък и Говорихме за необходимостта от ускоряване на модернизацията на ръководството на въздушното движение в Европа. Говорихме за инициативата, за това, че целите си остават едни и същи, по-голяма безопасност, по-добро използване на капацитета, по-низки цени на навигацията – и смекчаване на вредните ефекти от емисиите върху околната среда. Проведохме и заседанието на министри на транспорта заедно с министрите от източното партньорство. Това заседание се проведе в Люксембург през ноември министрите подкрепиха общата декларация за бъдещо сътрудничество с страните от източното партньорство. Одобрихме и мрежата при източното партньорство, нещо важно за връзката между ЕС и нейните съседи – Необходимо е да имаме дългосрочна политика за източните съседи. Набелязани бяха и приоритетите с 6 страни партньори, проекти, които ще се изпълняват в бъдеще чрез кредити от международните финансови институции. Министрите приеха и декларация, с която призовават комисията регионалната мрежа на източното партньорство да се включи в насоките по регламента ТНТ, за да може да обхванем и страните от източното партньорство. Проведохме и среща на върха за политиката на съседство. Това беше срещата в Вилнюс. И тук говорихме за сектора като важна част от сътрудничеството между Европейския съюз и партньорите му. Господин председател, за нас това председателство беше предизвикателство. Трябваше да работим върху множество досиета, но не бягаме от своята отговорност именно за да има подобрение в транспортния отрасъл. И днес мога да заявя категорично, че направихме всичко по силите си, за да постигнем бърз напредък по множество теми, като се опираме на широкия консенсус. Накрая, пак искам да благодаря на комисията ви и на вас лично, Брайан, за отличното съдействие и добрите резултати. Благодаря ви, господин председател. И сега с удоволствие бих отговорил на вашите въпроси. Господин Грош. Благодаря, господин председател. Благодаря за информацията, която получихме заедно с е, нашите сътрудници сме работили усилено и винаги сме се старали да е, постигнем възможно най-доброто. При този доклад е, винаги сме били с впечатлението, че съветът действително ни зачита е, но при останалите досиета това е, в общи линии не е така. Това не е критика само към вас е, като представител на съвета, но към целия съвет. Да, на думи съветът декларира, че споделя нашите цели, но делата изостават като си спомня какво е положението с е, е, пакета около е, въздухоплаването, за съжаление, само конференцията за единното европейско небе не е достатъчна. Всичко това, което се решава би трябвало да се е, споделя и от държавите членки и да, те да полагат необходимите усилия, за да постигнем целите. Обикновено е, така, целите са добре определени, решенията звучат чудесно, декларациите също, но след това при прилагането установяваме, че има много е, трудности. Да, по отношение на техническите досиета, действително е, и най-вече по отношение на техническата е, е, оперативна съвместимост в железопътния транспорт сме много назад. Не можем да говорим за единни технически стандарти по отношение на ЖП транспорта в Европа. И също времено трябва да продължим с пакетния подход, е, е, ако желаем действително да постигнем нещо добро. Пътниците е, имат определени интереси и те трябва да бъдат защитени. Само в рамките на пакета ние ще можем действително да постигнем едно по-добро състояние на нещата. По отношение на автомобилния, е, но и на водния транспорт. Е, действително е, трябва да благодаря на колегите, които работят по тези досиета, защото така действително допринесохме за малко по-оживена дискусия, най-малкото с съвета по тези въпроси. Очакваме е, съвета да поеме своята част от отговорността. Благодаря ви за това, което е, сте направили през този период. Де, действително, ние можахме да започнем работа по много съществени досиета по време на вашето председателство, но трябва да продължим. И се надяваме, че съветът ще ни подкрепя изцяло. Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря на министъра за неговите заключителни думи. Това не беше синекурна длъжност, наясно съм с това. Искам да се присъединя към това, което каза господин Грош. След няколко месеца ще се проведат избори. Парламентът ще бъде малко парализиран така че сега трябва да се приключват дейности и да се постига напредък. Ето защо е, изразяваме съжаление, че по някои въпроси не можахме да стигнем до края. Имам предвид е, ЕМСА, железопътния пакет. Мисля, че беше възможно да се намери решение. Също така трансевропейските транспортни мрежи в рамките на многодишната финансова рамка. Тук май нещата не са мръднали. И по време на последния съвет от миналата седмица чухме много доклади за напредък, но малко данни за напредък Пакета за въздушния транспорт е много важен. Железопътния също. Ние положихме огромни усилия и за двата пакета. Ето защо трябва да се положат усилия, така че резултатите да бъдат осезателни. Знаем, че съветът е колективен орган Знаем, че през последните години не всичко вървеше лесно там и в областта на транспорта някои имат европейска гледна точка, която, от която не сме особено доволни. И така, накратко, от името на моята група благодаря за това, което извършихте. Надявам се, че сега вече знаете какво представлява председателството на съвета и няма да бъдете обезкуражени през следващите месеци и ще бъдете готови да се трудничите конструктивно със следващото председателство и действително някои досиета ще се придвижат напред. Госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин министр, за заключителното ви слово. Няма да кажа нещо много по-различно от това, което казаха колегите преди мен. Е, е, положително вече сте забелязали, че ние сме парламентаристи от различни държави членки, до голяма степен и от управляващи коалиции. И след като проявяваме нетърпение е, към правителствата на нашите е, държави, включително и тези, които са излъчени от нашите политически сили, е, проявяваме същото нетърпение и към председателството на съвета и към съвета. Знаем, че в съвета е трудно да обоздаеш страстите и да овладееш лъвовете, както се казва, но точно това е задачата, в крайна сметка, на председателството. Да, е, за вас това е първо председателство и това действително е, е, е една, може би, много огромна по обем е, задача. Е, Също време, но вашият период на председателство съвпадна с период, в който ние искаме да приключим с колкото е възможно повече досиета и естествено в интерес на вътрешния, на единния пазар е да приключим с досиетата по отношение на транспорта. Аз е, самата не съм участвала в много триолози, тъй като а, е, съм координатор, а, е, но знае, че по отношение на изправността на пътищата, техническите прегледи, инспекциите по пътищата е, имаше немалко е, трудности и е, доста от колегите не са съгласни с това, което се постигна. Ние желаем да постигнем по-голяма степен на харпонизация по отношение на европейските пътища. Знае колко е трудно е, държавите членки да започнат да прилагат това, което са подписали във връзка с единното европейско небе. Но именно това е, е задачата на е, всяко председателство да се опита да стимулира държавите членки да направят нещо повече. Е, така че това е задача, която ние не можем да вземем и да отнемем от председателството. Можем само да му помагаме. По отношение на източното партньорство има естествено важни проекти и програми. По отношение на идеята Европа да се свърже като картата на едно метро, като линиите по метрото, това бе идеята всъщност с трансевропейските коридори, винаги сме подкрепили тази идея и желаем тя да се реализира. Много трудно е и още едно досие, не само защото е много обемисто, но и защото е, очевидно още не можем да намерим общия език с съвета. Радвам се, че по отношение на морското, управлението на морското пространство постигнахме съгласие. Аз самата не съм участвала, както казах, в преговорите, но зная от е, е, моите колеги и сътрудниците, които работят по това досие, че действително е постигнато добро съгласие в е, е интерес на Европа. Инфраструктурата за альтернативните енергийни източници за първи път днес е, е беше предмет на е, преговори. Е, предварително, преди началото на преговорите, е, е, вече бяхме договорили някои неща и струва ми се това е правилният подход. Би трябвало по този начин да подхождаме и по други трудни досиета. Много се надявам, че действително ще имаме напредък. Госпожа Сеналова. Господин министр, когато литовското председателство представяше своите приоритети тук, пред нашата парламентарна комисия. Европейския парламент току-що беше гласувал мандата за пакета за техническа изправност. Аз бях докладчик по въпросите на проверките на. Ние положихме огромни усилия за да постигнем резултат по време на литовското председателство бяха проведени редица технически експертни срещи и сега ни предстои да потвърдим много трудно извоюван компромис. Аз лично малко съжалявам, че съветът под ръководството на литовското председателство не прояви малко повече амбиция. Ние смятаме, че това законодателство е много важен принос към безопасността на пътния транспорт. Сега имаме компромис и съм доволна. Малко съм разочарована и в още една област, свързана с безопасността на пътя и това е липсата на съответствие между напредъка, който постигнахме с ИКО тук в парламента и напредъка в съвета. Съветът едва сега започва да работи при това плахо. Така че, когато предесе председателството на гръцките колеги, моля ви да ни помогнете нещата да тръгнат и господин Кун. Благодаря, господин председател. Що се отнася до е, транспорта, е, аз бих искал да направя комплименти на литовското председателство. Това е малка страна, точно толкова малка, колкото моята федерална провинция Мекленбург-Фарпанен. И е, е, Мекленбург предна Померания. И ние е, знаем е, какво е, означава всъщност е, е, това за една малка тери... по територия страна в съвета се навлиза в подробности. Договорихме по отношение на инспекциите за пътните превозни средства, за тракторите, за ремаркетата, за всички останали пътни превозни средства, които са включени, е, включително и за мотоциклетите, до 2020 е, година. Е, добри постижения и колежката Сеналова също спомена това, както и колегата Томаш. Така за Европа договорихме се пак поне минимални стандарти, които действително а, е, а, е, са добри. А, е, в рамките на а, а, Европа, струва ми се, постигнахме по, и чрез инспекциите, и чрез много други е, инструменти по-добра степен на безопасност. Да, Става дума за цяла Европа, за територията на Европейския съюз, не само за Нидерландия, за Германия. Е, изключително важно е, е превозните средства, е, търговските превозни средства ежегодно да се контролират по същия начин, както това става и с леките автомобили, защото в крайна сметка сигурността, безопасността по пътищата е нещо, което интересува всеки гражданин на Европейския съюз. Предстои още много работа. Но, наистина, от името на моята политическа група и от мое лично име, аз ще ви кажа, че това е забележителен успех, което постигнахте. Господин министър, искате ли да кажете още нещо? Благодаря ви, господин председател. Благодаря за отличните идеи. Честно да ви кажа, аз не очаквах да ме хвалите и за това чутото до някъде даже ме е изненадвано. Да, вярно е, можехме да работим по-бързо, можехме да обсъдим повече досиета, можехме да постигнем повече резултати. Вашите становища са абсолютно правилни. И те са важни в работата с гръцкото председателство като член на нашата тройка. Нека обясня обаче, че приоритетите, които представих пред вас, са приоритети, по които има резултат. Всички ние искаме да постигаме повече, разбира се. Това е смисъла на прогреса. Но знаете, че човек не винаги има възможността да постигне повече. Искам да ви пожелая и успех – на бъдещите избори. Защото така или иначе вие свършихте много работа и си струва сега да се борите за следващия мандат. Тук ви наистина ви пожелавам успех. И също така Наближава коледа, весела коледа с пожелания за много хубава нова година. Председателя, да, и аз ви желая и на вас, и на семейството ви, господин министър. Много светли и коледни празници, много хубава нова година. Благодаря ви, че ни посетихте днес. Не знам дали пак ще имаме възможност благодаря ви. Един малък подарък. Благодаря. Като че ли получих още една вратовръзка, казва председателят. Благодаря ви. Okay, folks, just to tell you now that... И тъй, нека ви уведомя, Искате думата? Тъй като днес действително е, е особен ден е, е, и сме работили много и с докладчиците в Сянка, е, е, преди гласуването искам да благодаря на всички е, които са работили и по досиетата, включително и на сътрудниците от секретарията. Е, благодаря и за съставянето на списъците за гласуване, което беше действително е, огромна и тежка задача. Така че хиляди благодарности на всички и весела коледа. Благодаря. Наистина трябва да благодарим на сътрудниците на секретарията, на разпоредителите, на преводачите които ни помагат по тези толкова сложни технически теми, наистина. Но успяхме да си свършим работата и сега можем да поспим една седмица, така или иначе. Благодаря на всички, които помогнаха за този резултат. Ще се видим отново на 9 януари до година в 9 часа сутринта. Но нека ви пожелая Весела коледа и щастлива нова година! Пожелавам го и на нашите конферентни преводачи и техните семейства. Много хубава нова година! Искам също така да пожелая на всички, които следят заседанието ни по интернет, защото понякога ги забравяме. Нека и на тях им пожелаем весела коледа и щастлива нова година. Наистина, с най-добри пожелания и ще се видим до година. Разпускам заседанието.